Заглавията на съответните актове ще бъдат публикувани в протокола от днешното заседание. Пленарната сесия тази седмица. Председателският съвет, съгласно член 137 от правилника, прие окончателния проект за дневен ред за тази седмица. Групата на ЕНП изиска изявление от страната на комисията и съвета относно правната сигурност на европейските инвестиции извън Европейския съюз да бъдат поставени на дневния ред в сряда след обед и да бъдат последвани от кръг от изказвания от името на политическите групи. Това искане е внесено от господин Дол. Имате думата. Знаете какво става в Аржентина? ИПФ е, е заплашена от национализация. Ние искаме дебат с резолюция, тъй като искаме да защитим европейските инвестиции в трети държави и поча специално да се реагира на едностранното и произволно решение на аржентинските власти. Бихме искали този дебат да се проведе утре, а по-късно да се гласува и резолюция. Не непременно утре, но може да стане в е, четвъртък или по-късно. Това е искането от нашата политическа група. И ви чухте какво е искането на колегата Дол. Кой е за? Не, няма да гласуваме. Съгласно правилника за дейността, трябва да ви попитам дали някой иска да се обяви за искането на колегата Дол. Колегата майор Реха. Господин председател, принцип, който следва да защитаваме всички вътре и вън Европейския съюз, това е принципът за правната сигурност. Този критерий следва да бъде наш приоритет в дейността. Друг един приоритет е борбата с произвола защото произвол и липса на правна сигурност са равнозначни на незаконни действия, които се отразяват на хиляди, на милиони малки акционери. Освен това, създава лош прецедент и пример, лош пример за действието на Европейския съюз в очите на световното гражданство. С други думи, в момента следва да действаме не само водени от желанието да запазим испанските интереси и испанските инвестиции, а бъдещето на Европейския съюз. Благодаря. Доколкото разбирам, искахте да се изкажете за внесеното искане. Някой иска ли да се изкаже против? Няма такива. Нека гласуваме кой е за искането от страна на НП, кой е против, въздържали се. Приема се с няколко въздържали се. Изявленията на съвета и комисията относно правната сигурност на европейските инвестиции извън Европейският съюз ще бъдат включени в дневния ред за сряда след обед. Срокът за внасяне на изменения за проекто резолюциите е утре 12 часа. А измененията за съвместните проекторезолюции резолюции Срокът за изменения е 12 часа в четвъртък. Гласуването ще се състои в четвъртък, 20 април. Господин Салафранка, процедурна бележка. Благодаря. Искам да кажа, че следва да се поздравим с взетото решение за дебат и резолюция. Обаче утре няма да бъде тук сред нас пред върховният представител, госпожа Аштън, тъй като има среща с министрите на НАТО. Дали не можем да променим дневния ред и да го включим днес, когато тя е тук? Благодаря. Очуден съм, господин Салафранка. Наистина съм очуден, тъй като ми бе казано, че вашата политическа група иска въпросните изявления да бъдат включени като отделна точка в дневния ред. Току-що взехме решение за това след гласуването но непосредствено след това ще се изкаже върховният представител за външната политика и политиката за сигурност. Тя със сигурност ще може да вземе отношение и показаното от вас. Групата на социалистите изиска да бъде отсрочено обсъждането на доклада на госпожа Люлинг за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията. Господин Свобода по въпрос. Благодаря, господин председател. Докладът на госпожа Люлинг е добър, но към настоящия момент има опасност да доведе до недоразумения. Става дума за отчитането на екологичния аспект на ниво данъчно облагане на горива, като например бензин или дизел. Във връзка с това някои държави членки се опасяват, че този доклад ще доведе до поскъпването на горивата за МПС, най-вече до поскъпване на дизела и то в, към настоящия момент, когато това гориво вече е особено скъпо. В доклада се уточнява, че промените ще бъдат извършени на по-късен етап – има и една неточна формулировка, а именно, че ще се предвиждат компенсации за повишаването на цените на дизела. В интерес на докладчика, в интерес на отчитането на екологичния аспект в тази област би било да се отложи обсъждането на този доклад. Трябва да се доизясни точката, визираща данъчното облагане на дизела. Знам, че госпожа Люлинг се отнася скептично към това предложение, но в интерес на доклада е да се доуточнят формулировките за дизела и да представим новите формулировки на парламента на по-късен етап. Благодаря. По искането на господин Свобода, господин Ламстор, подкрепям искането на господин Свобода тази точка да бъде заличена от дневния ред. Докладът не е доизяснен по някои точки. Към момента е ясно, че ще се стигне до значително поскъпване на дизела. Това би бил погрешният сигнал спрямо потребителите и засегнатите отрасли. Нека обсъдим онези части от текста, които са противоречиви и да го обсъдим на по-нататъчен етап. Кой е против? Госпожа Люлинг. Господин, Господин председател, няма обективни причини да се съобразим с искането на групата на социалистите. Знаете, господин председател, че миналата седмица господин Саркози проведе митинг в Конкорд и там той говори че не бива да се а, боите. Аз а, не съм убедена, че той ще спечели, но аз също не се страхувам. Бих искала да кажа, че консултациите в парламента по този проект за директива е от 29 април 2011 година. Ние Дискутираме този въпрос вече 7 месеца в комисията. Моят доклад беше прият на 29 февруари, сега е краят на април. Да се удължава допълнително срока няма да допринесе до нищо, тъй като предизвикателствата са ясни. Както каза господин Свобода, може да се стигне до недоразумения, но аз не мисля така. Либералите също ясно се обявиха за повишаването на цените на дизела по време на гласуването в парламентарната комисия. Същото направиха и социалистите. Аз загубих гласуването. Има искане за обещетения за повишаването на цените на дизела. Внесено е съответното искане за изменение. Господин председател, позволете ми да се доизкажа, за да обясня на колегите защо аргументите им не са приемливи. Те твърдят, че ще се отправи погрешният сигнал, но в ресорната комисия те гласуваха именно за това. Защото ще стигнем до момент, който не обсъждаме, просто решаваме. Затова аз настоявам решението да го вземем тази седмица. wir hätten Sie Председателят. Госпожо Люлинг, мисля, че щяхме да ви разберем на какъвто език да се бяхте изказала. Гласуваме по искането на колегата Свобода. Кой е за? Кой е против? Мисля, че трябва да проверим електронно. Електронна проверка, моля гласувайте.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 Проекто резолюцията, внесена от Обединената левица относно споразумението с Съединените щати за предаване на резервационните данни на пътниците, ще бъде гласувана непосредствено преди гласуването на доклада на госпожа Инфелд. Доклада на господин Качмарек за управлението на външната помощ от страна на делегациите на комисията. Срокът за внасяне на изменения е сряда 18 април 12 часа на обяд. С това се споразумяхме за плана си за тази седмица. С това преминаваме към дневния ред. Докладът на господин Хауит правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област. Първо ще дам думата на госпожа Аштън, заместник председател на комисията и върховен представител за външната политика и политика за сигурност.